Dear colleagues, welcome to the Budgets Committee meeting. Уважаеми колеги, добре дошли на заседанието на Комисията по бюджети. Точка първа от дневния ред. Приемане на дневния ред. Няма възражения. Дневният ред се приема. Втора точка. Съобщение на председателя. Съобщавам ви, че след проведената писмена процедура, координаторите решиха да изготвят доклад за мерките за извънредни ситуации във връзка с Брексит. Става дума за предложение за регламент на съвета за мерките относно изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза за 2019 във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. Докладчик ще бъде нашият председател господин Артюи. Второ, координаторите решиха да изготвят становище под формата на писмо по доклад на Комисията по регионално развитие за ресурсите за разпределянето на средства за инициативата за младежка заетост. Това е всичко по съобщенията на председателя. Одобрение на протоколите от заседанията. Става дума за един протокол от 23 януари тази година. Няма възражения. Протоколът се приема. Пристъпваме към гласуването. Първият доклад, по който ще се гласува е бюджетът за 2019, раздел 3, комисия. Няма искания за трансфери. Така че с това можем да приключим по тази точка. Точка 5. Бюджет за 2019. Други раздели. Докладчик е господин Рюбих. Имате думата, господин Рюбих. Yes, thank you so much. Благодаря. Ще се изкажа на немски. За другите раздели има две искания за трансфер. Едното е от Европейския съд той би искал 162 000 евро по бюджетен ред 1400. Други служители става дума за пренос от ред 272 разходи за библиотечно дело и архивиране. Мисля, че този трансфер е абсолютно основателен. Освен това не е толкова голяма сумата. Второто искане е от Комитета на регионите. Той би искал 200 000 евро да се прехвърлят от ред 2046 разходи за комуникация на политическите групи към ред 1200. Ред 1200 е за възнагражденията и надбавките. Мисля, че и този трансфер е основателен, като си има предвид, че Комитетът на регионите по време на европейските избори ще отстоява и демократичната кауза. Така че ви предлагам да приемем и този трансфер. Благодаря на господин Рюбих. Докладчиците в сянка искат ли да вземат думата социалистите и демократите, госпожа Гвардия Забал? Някой друг? Не. Щом няма други възражения, трансферите се считат за приети. Точка 6. Политика в областта на сградния фонд. Не са получени искания. Точка 7 политика в областта на сградния фонд. Няма новопостъпила информация, а и госпожа Холмайер днес не е тук. Така че можем да продължим. Точка 8. Насоки за бюджета за 2020 година, раздел 3. 114 изменения са внесени. Става дума за изменения по проекто на СОките за бюджета за 2020 година. Докладчица е госпожа Холмайер, но тъй като я няма, ще бъде представлявана господин Рюбих. Имате думата. Първо, благодаря ви. Ще продължа на немски. Госпожа Холмайер се извинява, че не може да участва днес. Тя Подробно ми изложи програмата си. Работата в момента е изцяло съсредоточена върху намирането на компромиси. Както казахте, внесени са 114 изменения, отнасящи се най-вече до иновациите и научно-изследователската дейност, отбраната, младежката безработица, цифровизацията, сигурността и финансирането на агенциите. Целта по бюджета 2020 година е да се изгради мост с новата МФР, да се направи връзка с нея. Както знаете, преговорите и по двата въпроса текат паралелно. Целта е да се изработи дългосрочно виждане за приоритетите на Европейския съюз. Бюджетът за 2020 година ще е в основата на бюджета за следващите 7 години, което никак не е маловажно. Стратегията, която предлага госпожа Холмайер е да се възползваме в пълна степен от гъвкавостта по МФР. Е. Винаги сме наблягали на тази необходимост. Тя <clears throat> предлага да използваме всички маржове по бюджета. Сега по-подробно иновации и научно-изследователска дейност. Искаме да се подсили Хоризонт 2020. През изминалите години това е била една от основните ни позиции. Наблягаме най-вече върху финансирането на ключовите технологии. Важно за госпожа Холмайер е и да се подпомагат космическите изследвания. Важни са също така и транспортът, и енергетиката, които ще играят ключова роля в бъдеще. Трябва да се намери и компромис, по който да се отрази значимостта на цифровите технологии и да се подпомогне цифровият преход в економиките в Европейския съюз. Гражданите трябва също да бъдат подпомогнати при придобиването на умения за работа с цифровите технологии. Ще трябва да напреднем и по стратегията за киберотбрана. Най-вече по програмите Цифрова Европа и по механизма за свързване на Европа ще трябва да работим за независимост на Европейския съюз, за разработването на наши стратегии в тези области. Същото въжи и за сигурността, важно е опазването на външните граници. Не бива да се продължава с проверките по вътрешните граници на Европейския съюз, така че трябва да има колкото се може по-добра охрана на външните граници в области като съдебна власт, миграция и убежище. Съответните агенции трябва да разполагат с необходимите персонал и ресурси. Тук не сме особено гъвкави, тъй като не разполагаме с особено много средства. Знаем, че европейският бюджет през изминалите 15 години намаля от 1,2% от БВП на Съюза на 0,9% така че нямаме много голяма гъвкавост по отношение на човешките ресурси и финансирането. Поради това придобиват по-голяма значимост дейностите за координация, киберсигурността, защитата от кибератаки, както и от фалшиви новини, от дезинформация, също трябва да бъдат финансирани в достатъчен размер. Най-вече атаките от извън Европейския съюз – са област, която според нас е приоритетна. Европейският съюз трябва да се възползва от темата за дезинформацията и сега в навечерието на европейските избори. Постигнат е широк консенсус тук в парламента, а именно, че засилването на европейското сътрудничество в областта на отбранителната промишленост е област, в която може да се направи повече. От това сътрудничество проистичат допълнителни ползи за гражданите и разходите от неприлагането на общо европейски подход ще се отразят най-вече върху по-слабите групи. По време на преговорите за бюджета за 2019 стана ясно, че Еразъм Плюс е обща за всички ни кауза. Много е важно за по-неравнопоставените учащи се да участват в тази програма. Освен това, През 2019 година бяха заделени 350 милиона за инициативата за младежка заетост, 270 милиона са заделени за Еразъм Плюс, 250 милиона пък са предвидени за научно-изследователската дейност. Става дума за пакет от 1 милиард евро, по който застанахме на силна позиция тогава. Трябва сега да се преориентираме в позицията си Европейският социален фонд Плюс ще придобие по-голяма значимост със следващата МФР. Важно е също така в дългосрочен план да имаме и виждане за политиката за областта на миграция. Ще трябва да подпомагаме економически и финансово държави които са източник на миграция, най-вече африканските страни. Особено важни в това отношение са целите за устойчиво развитие. Втората такава цел е сигурното и устойчиво продоволствено снабдяване. Цел номер 6 е осигуряване на чиста вода и канализация. Друга цел се отнася до енергетиката и независимостта в енергийните доставки. Тя е от особено голямо значение в държави като тези в Африканския регион, особено като се има предвид, че там има и много слънчева енергия. Опазване на околната среда и борба срещу климатичните промени. Тук искаме да работим по-активно. Европейският съюз трябва да изиграе водеща роля, най-вече при намаляването на ползването на въглища и насърчаването на кръговата економика. Трябва да има също така и задължителни целеви стойности за връщането на производства в Европа. Много е привлекателно производствата да се изнасят извън Европа но ще трябва да се инвестира тук в Европа. Трябва да се инвестира в добре платени работни места, най-вече по модела промишленост 4.0. Ще трябва да заложим на роботиката и изкуствения интелект. Именно тук може да се разкрият нови работни места. И мисля, че европейският бюджет може да внесе своя принос. Бюджетната процедура за 2020 година ще включи и един ред, който отстоявахме през 2019 година. Искаме член 15.3 да бъде използван. Трябва да има възможност за пренос на средства. Комисията трябва да ни даде информация за реалния размер на анулираните бюджетни кредити. Да се надяваме, че държавите членки няма да поставят допълнителни предварителни условия за ползването им. Бюджетът, Европа, бюджетът за 2020 година наистина ще е предизвикателство от гледна точка на последователността за предстоящия програмен период. Той ще е в основата. Благодаря ви, господин Рюбих. Докладчиците в сянка. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, както напомни господин Джубих, след като разговаряхме и с госпожа Холмайер, потвърждавам, че повечето изменения всъщност отразяват обща позиция по много от потребностите, основните потребности, защото е важно бюджета за 2020 година – да бъде разглеждан като една възможност да се е, направи мост към следващите форми на бюджета. И освен това, е, последния бюджет за тази многогодишна финансова рамка трябва да има способност да проявява гъвкавост в случай на извънредни ситуации, за да могат да се предоставят съответните плащания. Както подчерта господин Рубих, бюджетът е амбициозен. В него се включва сериозна подкрепа за научните изследвания, за етостта, интеграцията на бежанците, борбата срещу промените в климата, развитието в областта на цифровите технологии и подпомагане на младеща чрез различни програми, включително и програмата Еразъм. Това бяха все важни от точки за постигането на съгласие с бюджета за 2019 година. Има сериозни предизвикателства в екологичната област, има и економически предизвикателства. Трябва да се борим и за едно по-приобщаващо общество. Но тъй иначе има основни елементи, които вече са очертани тук. Първо, използването на всички възможности за гъвкавост, за да може многодишната финансова рамка и този бюджет за 2020 година да дадат възможност за солидна бюджетна подкрепа, нещо, което се основава и на финансовия регламент. На второ място, използването на настоящите е, налични ресурси в многогодишната финансова рамка е, по такъв начин, че да се подпомогне и устойчивото развитие и усилията в борбата срещу промените в климата и поетите в Париж ангажименти. На трето място сигурност и миграция. Важно е да се засилят засили защитата на външните граници, да се засили бюджета на Европол и на Фронтекс, но, освен това, също времено е важно в рамките на Европейския съюз да се гарантира свобода на придвижването. Това е една от основните свободи и а, е важно да се разграничават тези два въпроса и да не се сливат. И накрая инициативата за заетост сред младите и допълнителните средства за нея в сравнение с 2019 година. Ние много активно се борихме за тази инициатива по време на преговорите и мога да ви припомня, че имаше точки, по които постигнахме сближаване, макар и някои държави да, да се бавят с приложението, но отново трябва да дадем подкрепа за тази е, схема за обучение на младите хора, но е важно средствата от нея да не се използват за а, е, е, да се използват в допълнение на средствата от държавите членки, а не като заместител на националните инвестиции. Това са четирите основни елемента, на които исках да се спра. Сътрудничеството ни е конструктивно и смятам, че работата по бюджета за 2020 година може да напредне ефективно. Благодаря ви много. От ЕКАРЕ не виждам никого. Алде, господин Депре, искате ли думата? От името на господин Торвалдс. Благодаря, господин председател. Принципно нямах намерение да се изказвам, но докладчика в сянка на Алде, прия... нашия приятел Нил Сторвалдс, не е тук. Така че е, той ме помоли да направя няколко коментара от негово име. Първо, е, той иска да благодари на госпожа Холмайер. Аз също и благодаря за е, положения труд и за отличното сътрудничество, което успя да постигне с докладчиците в сянка в подготовката на насоките за бюджета за 2020 година. Колегата Тойвал смята, че компромисите, е, които е, прие госпожа Холмайер, са отлична начална точка за преговорите с съвета по този бюджет. Настоява, че е важно да се засилят действията срещу глобалното затапляне. От, е, още при бюджет за 2019 година подчертахме, че европейски бюджет не е, е, не изпълнява поетите ангажименти 20% от бюджетните кредити за плащания да се насочат към мерки, свързани с борба срещу промените в климата. До 2020 година също а, не достигаме тази цел и смятам, че трябва да се положи малко повече усилие в тази насока. Госпожа Холмайер поставя дарение върху научно-развойната дейност – както и върху развитието на малките и средни предприятия. Подали сме някои изменения в тази област. Смятаме, че е важно да се засили солидарността между държавите членки, що се отнася до обежището. Смятаме, че е важно да се засилят, да е, увеличат средствата, е, които се насочват за борба срещу причините на миграцията към европейския континент – да се контролират по-добре границите и да се засили сътрудничеството в областта на отбраната, както и за борба срещу киберпрестъпността. Господин Торвалд също така заявява, че е необходимо да се постави по-голямо ударение върху борбата срещу фалшивите новини. Тоест, стратегията за, стратегиите за разпространяване на фалшиви новини, които имат за цел да подкопаят провеждането на, превод... изборите за на Европейски парламент. Ето един слух. Дъщерята на говорителя на господин Путин е асистент в парламента. Елизавета Пешкова се казва тя и господин Путин много се вълнува от нашата работа. Това е по последни слухове. To, uh, maybe Искам да обърна внимание, просто колег, тя поне на това заседание не присъства. Господин Соле, имате думата. Следващото изказване. Благодаря, господин председател. Аз нямам много да добавя не към това, което бе обсъдено в комисията Юри по отношение на обмена на, на мнения за насоките. А, моята група внесе 6 изменения, които са средоточени основно върху потребността за изграждане на една устойчива околна среда, за пълна декарбонизация на нашите економики съгласно а, сключеното в Париж споразумение за климата. И а, ние знаем, колегата също го, го каза, а, Европейския съюз не а, успява с достигането на целите за устойчиво развитие. Доста страни а, са под заложените цели. Трябва да насочим усилията си по-сериозно на там, така че голяма част от средствата са насочени основно към а, земеделието, транспорта, енергетиката, но всъщност имат хоризонтален а, характер. Това е в основата на изменението, което внасяме. Разбира се, имаме и други е, теми, които ни притесняват, вълнуват. Е, колегите също ги споменаха. Ние имаме готовност да бъдем част от компромисните решения, които в момента докладчика изготвя. Благодаря. Благодаря. От ГУЕ не виждам е, други, които желаят да вземат думата по този въпрос? Ако няма други желаящи, може би комисията желая да коментира. Да, благодаря, господин председател. От страна на комисията ние приветстваме обмена на мнения, както стана вече видно и на предното заседание както се потвърждава и тук, има голяма степен на единомислие относно приоритетите за бюджета за до година, което разбира се ни радва. Искам да припомня, че по отношение на поети ангажименти, поети задължения за разходване на средства, както се вижда и от другите години. Много е вероятно 2020 година да се наложи широко да ползваме инструментите за гъвкавост, за да финансираме необходимите нива на поети задължения, в частност в областта миграция и сигурност, както и инициативата за младежката заетост. Искам да припомня, че в голяма степен благодаря благодарение на допълнителната гъвка, с която при предни преговори успя да прокара парламента, ще има възможност да се финансират тези допълнителни потребности. По отношение на плащанията, Комисията отбелязва значението, в което вашия комитет иска за осигуряването на необходимото адекватно ниво на плащания в, към края на пролета се надявам с нашето предложение да видите е, правилните суми. Както комисията призовава за конструктивен дебат за приоритетите 2020 година, следващия месец по време на тристранните срещи се надявам, че ще имаме още е, и от наша страна подобрени предложения, е, за да допълним това, което идва от парламента и съвета и ще работим е, градивно заедно. Благодаря. Благодаря ви за заключение, господин Рюбик, представлявайки докладчика госпожа Холмайстер. Иска ли думата? Благодаря. Ще се опитаме да включим предложенията ви в компромисни предложения. Бих искал още веднъж да обърнем внимание на графика, тъй като Брексит ще изиграе доста важна роля. Вероятно до последния момент ще трябва да проявим готовност за гъвкавост и тук в парламента. Не бива да вземаме решения които след това да се окажат несъобразени с действителността. Затова при проекто бюджета трябва да си съгласуваме графика така, че преди следващия мандат да можем да подготвим различни варианти. Благодаря. Надявам се, че ще установим ползотворно сътрудничество най-вече с съвета. Това ще бъде едно интересно предизвикателство за бюджета за 2020. Thank you, Mr. Rubik. Благодаря, господин Рубик. да. И предвид на графика, и предвид евентуално на гласуването за Брексит, на 7 март ще гласуваме по насок, бюджетните насоки. След това на първото пленарно заседание въпросът ще бъде включен в дневния ред през марта. И след това имаме и трилог с съвета и комисията на 20 март. Това по сроковете <clears throat> за насоките за бюджета за 2020 година. Сега преминаваме към точка 9, която е, включва дискусия с пет генерални дирекции, тъй като мисля, че все още никой от генералните дирекции не, е в залата. Тъй като първоначално това в дневния ред бе предвидено да се случи в 3.30, сега се чуда какво да правим. Защото ако сега ви разпусна, дали ще се върнете и как? Прекъсвам заседанието за 15 минути и ще започна да завръщам стадото пак към 3 и 15, за да може да се включим а, а, своевременно в присъствието на генералните директи, Така при, дирекции прикъсване за 15 минути.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

So, the meeting of the Budgets Committee will now resume. Uh, with... И така продължаваме с заседанието на бюджетната комисия, комисия точка 9. Прогнози за приходи и разходи и за 2020 година, раздел първи Европейски парламент. Миналата година имахме отличен ам, разговор с генералните дирекции, що се отнася до разчетите за европейския бюджет и взехме решение да повторим срещата тази година и да започнем една добра традиция. И така, днес сме поканали представители на пет генерални дирекции. Това е отлична възможност да поговорим с генералните дирекции. Генерална дирекция ФИНС, ИНЛО, СЕЙФ, Трат и Линк са представени тук. Всяка генерална дирекция ще има 10 минути за да представи своята позиция. След това ще има възможност депутатите да се изкажат основно докладчиците в Сянка. Докладчик по темата е господин Манка. Заповядайте, господин Манка, за уводни думи. Дякуем пекне, пан председа, за слово. Благодаря ви, господин председател. Днес проведохме първата среща с докладчиците в Сянка. И според мен тази среща беше добра, тъй като през май са изборите за Европейски парламент и времето ни е сравнително ограничено. В петък ще представя доклада за коментари, в понеделник всички ще получат проекта доклада на английски и така можем да подготвим измененията. На 7 март ще има представяне на доклада в Комисията по бюджета. И на 13 марта е крайния срок за подаване на изменения. Това са предложения. На 25 март можем да гласуваме по измененията и на 27 и 28 март в пленарна зала може да бъде гласуван докладът. Много се радвам, че тук са представени пет генерални дирекции от своите генерални директори. Нека направо да им дадем думата и след това ще имаме и някои въпроси, сигурен съм. Благодаря. Първата генерална дирекция, на която ще дам думата, е генерална дирекция финанси. Господин Дидия Клети, 10 минути. Мерси, месье президент и рапортер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика господин Манка. Благодаря за инициативата, която поехте тази година да представите, да поканите няколко генерални дирекции, за да представят своя проект за 2020 година. Генерална дирекция финанси участва от една страна като административен координатор, отговорен за подготвянето на бюджет на парламента и на второ място като делегиран координатор за управление на финансовите и социални права на, европейс... на депутатите в Европейския парламент, както и финансирането на политическите е, групи на европейско равнище. Затова в първото е, изложеното качество представям административната политика, която е свързана с изготвянето на предварителния прогнозен бюджет. И след това в качеството на координатор ще представя конкретните бюджетни кредити, е, управлявани от Генерална дирекция финанси. Каква точно е административната политика? Ще представя основните елементи и резултатите от бюджетните изслушвания. Каква е процедурата? Тя продължава от 4 до 5 месеца. Има административна фаза в, зелен, в синя и политическа фаза, тази, която е в зелено и познавате много добре, тъй като тя е ваша отговорност. Как се работи? Първо има предварителна подготвителна фаза от март до ноември с инструкции за заявяващите разходи, анализ на исканията и изслушвания по въпроса за бюджета. След това има арбитраж, провеждан от генералния секретар и така се изготвя финалния вариант на бюджет. Оттам нататък е, Проектът се представя пред бюрото, след това се представя пред комисията по бюджета, след това идва фазата на помирение, на която се намираме в момента. След това се приема предварителния бюджет от бюрото, след това се приема в комисията по бюджета и след това в пленарна зала. Ще е, се спра по-подробно на две от темите. Инструкциите на даващите заявки за разходи и изслушванията. Основните инструкции са свързани с следните основни теми, които и вие, лично, и вие сте формулирали в своите дебати. Целта е, е бюджетните прогнози да са реалистични и да спазват принципите за бюджетна дисциплина и добро финансово управление. Много е важно да се има предвид, че достоверността на Европейския парламент в качеството му на елемент от бюджетната власт зависи и от неговата способност да управлява добре собствените си разходи и там, където има някои економии от бюджета, средствата могат да се разпределят другаде, е, благодарение на анализи на това, кои дейности са преустановени по-рано, кои проекти са приключени, кои са подновени и кои са новите дейности или дейности с увеличено приложно поле – които трябва да бъдат взети предвид. За 2020 година има и някои особености. Тя е година след годината на изборите, което означава, че постепенно парламентът набира а, скорост, докато достигне до нормална скорост на действие. И също трябва да се има предвид удължаването на някои бюджетни надбавки за край на мандата, някои могат да се увеличат до 24 месеца. Следващият елемент, който ще посоча в контекст на тази административна процедура са резултатите от изслушванията. Преди ам, прегледа от страна на докладчика, ето какви са цифрите. Първият анализ вече показва, че има възможност за намаление на бюджетните кредити за плащания. Нещо, което вече доведе до предварителни спестявания от 25 милиона и 300 хиляди евро. Кои са основните елементи за бюджета за 2020 година? ще представя на различните параметри, които се използват за изготвяне на, на проекта бюджет, многогодишната еволюция на бюджета, кои са големите бюджетни суми, как се разпределя средствата между задължителните разходи и монези разходи, които подлежат на корекции и също тук са представени е, генерални дирекции Линк и Трат, които ще се спрат в повече подробности на разходите за мултилингвиста и след това ще говоря за различните бюджетни кредити за различните генерални дирекции. Evaluation е, du volume des crédits. Много е важно да се предвидят да се вземат предвид определени параметри, за да се предвиди какви са необходимите бюджетни плащания, за да може да се упражнява административна дейност, подкрепяща политическата дейност. И трябва да се вземат предвид и нивата на инфлация, като към всяка различна категория разходи трябва да се приложи съответната индексация. Разходи на депутатите, разходи за служителите, при които се прилага метода за индексация на заплатите. След това трябва да се вземе предвид и инфлацията, свързана с определеното място. Белгия, Люксембург, Франция или информационните бюра на Европейски парламент. Всичко това е включено в таблицата. Взема се предвид колко са парламентарните пленарни заседания, защото има определени разходи, свързани с тях, както и допълнителните пленарни заседания. Вземат се предвид разходите за заседания на политическите групи и за външна дейност, тъй като там има различни типове параметри. в зависимост от това дали са концентрирани тези външни дейности на едно място или има пътувания. Що се отнася до бюджетите от предходните години, генералният секретар вече ви представи основните цифри преди няколко месеца. Ето и перспективата на петте последни години. Имаме е, обща сума малко надхвърляща 2 милиарда. 3,58% е увеличението. От историческа гледна точка има спад в използване на раздел 5 административни разходи на Европейския съюз. Да, има увеличение от 2019 до 2020 година с 4,34%, но искам да ви припомня, че в, тази, в този раздел обичайното беше 20%. 20%. Сега 60 и 70% от разходите са насочени към три основни групи разходи. Първо, постоянно наетите служители, 35%, разходите свързани с депутатите, 21%, 431 милиона. Следваща група разходи, сгради, 259 милиона 13%. След това другите разходи, основно на, на, на ети на временни договори, служители, работещи свободна практика за превод на устни писмен. Има разходи свързани с политика за информационна и телекомуникационна стратегия 7%. А, има и разходи за политически групи и политически фундации 128 милиона 6%. А, и има сравнителна стабилност през последните години, защото има намаляване на броя на служителите, свързано с искането за намаляване с 5% на броя на служителите. За това има сравнителна стабилност в разходите и също има намаление на разходите за сградите. От тук нататък следва да се направи раз... анализ на, на това, кои разходи са задължителни и кои могат да бъдат коригирани. Има задължителни разходи. Те са свързани с депутатите, служителите и политическите групи. 1 милиард и 500 милиона. 73% от общите разходи. След това тези средства са винаги ясно предвидими още от самото начало, тъй като се знае каква е ситуацията има след това допълнителни разходи за наймане на договор. Многогодишни договори за поддръжка, например, както и в областта на информатиката. Там има определени индекси, които се прилагат всяка година, за да се индексират разходите. Общо това са 294 милиона евро, 14%. Има и други разходи, които са малко по-подлежащи на корекции, тъй като не са последствие от устава или правилата. Но виждате, че повече от 85% от разходите на практика са фиксирани и няма как да се маневрира е, спрямо тези разходи. Както казах, е, тук са поканани генерални дирекции на Линк и Трат. Би било интересно да се е, чуе тяхната позиция за многоезичието. Разходите за служителите в генералните дирекции – с 171 милиона линк, 88 трат, 8 милиона външни разходи трат, 48 милиона външни разходи линк. Всичко това са средствата за управление на разходите за многоязичието на Европейския парламент. Има и 28 милиона индиректни разходи, е, които са свързани с други е, дейности. Общо многоязичието струва 467 милиона, 23%. Това разбира се е, е фактор, който почти не съществува в други парламенти. Така че трябва да се има предвид, че 467 милиона от разходите са свързани с многоязичието. Що се отнася до основните бюджетни групи разходи, които ви представих, трябва да се има предвид, че генерал дирекция ПЕРС, слушатели има най-големи разходи, след това финанси за разходите за депутатите, след това инло и е следват останалите дирекции, виждате ги, в, и управлението на тяхната дейност. За това бяха основните насоки за бюджета за 2020 година. Сега ще говоря за бюджетните кредити – които се управляват от Генерална дирекция финанси, и, и т.е. моите а, служители във връзка с разходите за депутатите и за политическите групи и партии. При разходите за депутатите най-големия разход е свързан с асистент, с сътрудници на депутатите 209 милиона. Това е над заплатите на депутатите 78 милиона през 2020 и разходите за пътувания 74 милиона през 2020 година. Общите разходи за пътувания са почти толкова за депутатите, колкото са и техните заплати. Има и други разходи, общите разходи. 39 милиона са предвидени за тях. Пенсиите, виждате след това, преходните е, надбавки, които са свързани с край на мандата е, през 2020 година. Те са малко по-малки, 13 милиона. Това са разходите за депутатите и е, накрая има е, виждате представяне на разходите за политическите групи, партии и фундации. Има кредите, които се прехвърлят директно а, към групи и партии 65 милиона евро. Има финансиране за европейски политически партии и фундации 63 милиона. Общо са партиите и за фундациите. Останалата част от средствата отиват за управлението на работата на политическите групи, за техните сътрудници и прочие. Общо 136 милиона. Благодаря за внимание. Мерси боку, месье Клети. I would now ask the shadows uh, to put their questions. Сега благодаря ви и давам думата на докладчиците в сянка за въпроси. Или първо на докладчика, господин Манк. Имате думата, ако имате на този етап въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин генерален директор Клети за това, че толкова добре изложи трудната работа на генералната си дирекция. По-скоро ще има въпроси към вашата колега госпожа Линус, тъй като най-много средства се инвестират в нейната генерална дирекция. Но има един въпрос, който може да бъде отправен още сега към всички генерални дирекции тъй като е важно поведнъж на няколко години да си зададем въпроса за взаимодействието между отделните институции. От време на време трябва да се очертаят областите, в които може да се подобри това сътрудничество, като и къте услугите за сигурността, услугите за превод шофьорските услуги и други. Това е моят въпрос. На заседанието на бюрото отправих този въпрос и към господин генералния секретар. Той изрази някои резерви във връзка с това сътрудничество между институциите, например в областта на сигурността. Но може да се повиши капацитетът за сътрудничество между институциите. Така може да се реализират економии. Искам да задам този въпрос на генералните директори на всички дирекции Какви са според вас възможностите за сътрудничество между институциите? Още един въпрос, който бе повдигна днес на заседанието на докладчиците в Сянка. В Европейския парламент депутатите обясняват вота си, но по-скоро те използват тази процедура, за да правят изказвания, народния си език. Може би би могло да се изчисли колко струва прилагането на тази процедура. На заседанието, на което бе обсъден този въпрос, имаше представители на АЛДЕ, участва и господин Рюбих. Говорихме за това, че тази процедура може би трябва да се преустанови. Депутатите имат много други възможности да изразяват позицията си в Европейския парламент. Така че може би трябва да се даде количествено изражение на разходите по тази процедура за обяснение на вода. Какво би станало, например, ако нямаше превод тогава, може би председателят нямаше да разбира какво обясняват депутатите в рамките на тази процедура. Но може да се обсъдят някакви възможности, въпреки това, за реализиране на економии по нея. Още нещо. Преди няколко години се отправяха много въпроси с искане за писмен отговор към комисията. Това бе преди около 3 години. Бяха предприяти действия за намаляването на броя на тези въпроси. В рамките на 3 години те намаляха с 70%. С 9000 по-малко са въпросите, които се задават от тогава насам. Това са икономии в размер от 40% за парламента и за комисията. Десетки са служителите, които работят по тези въпроси. Отразено ли е това някъде? Спестен ли е и част от този персонал, тъй като е намалял броят на тези въпроси? Бюджетът не бива да се основава само на коефициенти и индекси. Разбира се, такива са необходими, тъй като някои разходи се правят регулярно – но ако сме направили економии в една област, не може ли това да бъде отразено в някой друг бюджетен раздел? Председателят, благодаря, господин Манк. Съжалявам, но трябва да изясня нещо. Първоначално искахме да дадем възможност на всички пет генерални дирекции да участват в лицето на своите представители и да изложат въпросите, свързани с работата им. Искахме след изказването на всеки представител на генерална дирекция да може да има въпроси. Вие сте докладчикът, разбира се, вие решавате, но ако не възразявате, предлагам да спазим последователността така, както е предвидена първоначално и да се даде отговор на въпросите ви, след като се изкажат представителите на всички генерални дирекции. Сега някой колега, най-напред разбира се докладчиците в Сянка, би ли искал да отправи въпрос към директора на ГД Финанси? Госпожа Гвардия Забал. Благодаря, ще бъда кратка, тъй като Доколкото разбирам, нямаме време. Проектът на предварителен бюджет се представя от генералния секретар. Говорихме за инфлацията, прогнозната инфлация за 2020 година. Тя е между 1,6 и 1,8%. Трябва да се индексират също така и заплатите на депутатите и служителите. Ако последния път правилно съм разбрала, за индексацията се прилага стойност от 2,5%. Защо стойността сега е различна при положение, че прогнозната инфлация е 1,6 до 1,8%? Ако следва да се актуализират бюджетите, то и малки разлики, промени в инфлацията би трябвало да се отразят върху окончателния размер на разходите ни. Председателят, може ли да ни дадете повече информация за предложението да се запазят 51 договорно наети служители – и след предизборната кампания. Става дума за договорно наети служители в областта на комуникацията. Има идея през следващите две години техните постове да прераснат в постове от категория АСТ. Какво ще се случи с тези 51 договорно наети служители след края на тази година? Къде ще се намират те? какви функции ще изпълняват. И нещо, което е по-важно, ще доведе ли това до увеличаване в щатното разписание на парламента? Имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се днес да първия въпрос за инфлацията. А, действително, трябва да имаме предвид различните нива, различните социални проценти. За постоянно наетите служители и за депутатите има метод, който е предвиден в Устава за служителите на Европейски парламент и той се приема от съвета и парламента при преразглеждането на устава. В него са включени няколко елемента еволюцията на покупателната способност на служителите в няколко страни се взема предвид. Това е метод, който е прият политически, чрез приемането на статута. А, всъщност, заплатата на а, депутатите е, е процент от заплата на съдия за бюджета за 2020 година. Разходите са предвидени на, на, на, да се увеличат. Извинете, индекса е 2,5% за индексиране. Ако се промени този индекс, това ще има последици върху бюджета. Ще има време до октомври за да се коригира всичко спрямо предвидения процент на индексация. Предвидено е останалите разходи за депутатите, именно за километри, за общи разходи, за дистанция, да се преразглеждат във връзка с инфлацията в Европейския съюз от октомври на година N-1 до октомври на година N. И за 2020 година предвиденият процент е в прогнозите на Европейския съюз е 1,2. През ноември ще знаем повече за това как се движи инфлацията от октомври 2000 и ще знаем точно каква е била тя от октомври 2018 до октомври 2019 и ще бъде направена съответната индексация. Що се отнася до наетите на временен договор в бюро, бюрата на парламента, 51 служители са наети временно във връзка с изборите за Европейски парламент. Тяхната задача е, е да работят с е, представители на гражданското общество. Е, първите резултати от работата на тези служители от юни и юли 2018 година бяха толкова задоволителни, че се направиха искания тези служители да останат да работят и след изборите, за да могат да продължат да работят с гражданското общество. Но в информационните бюра се освобождават някои постове АСТ и се налага те да се прехвърлят наполовина към Генерална дирекция комуникации и наполовина към останалите, към други генерални дирекции на парламента. Благодаря. Следващата генерална дирекция е генерална дирекция инфраструктура и логистика госпожа Линус. Благодаря, господин председател. Много благодаря за възможността да представя малко по подробно пред вас след презентацията на генералния секретар част от бюджета, след което имаше предложение на колегата Дидия Платия, прекрасна презентация, както вие знаете. Е, това е една от генералните речи, които така най-голямата част от бюджета на Европейския парламент се явява <clears throat> като потребител важни решения през април 2018 бяха взети от бюрото, да припомня, когато генералният секретар през юли 2018 година дойде тук и ги и представи новата е, стратегия за сградния фонд, е, която се наричаше стратегия е, след 2019. Но сега тази година е първата, в която започваме да прилагаме тези нови принципи от новата стратегия. Тези принципи, припомням, са четири. Първо, адаптиране на материалната база към развитието на схемите за провеждане на заседанията специално по отношение на заседанията за тристанните срещи. На, трето, на второ място, по-близо и до европейския гражданин, т.е. това са офис на Европейския парламент в столиците. Продължаване на работата в тя сътрудничество с Генерална дирекция СЕЙФ по сигурността и запълване е, на пропуските, т.е. Е, е, подобряване на взаимните връзки в инфраструктурата тук в Брюксел. Както видяхме от презентацията на господин Клети, някое някои от разходите в бюджета, да речем за служителите, са доста линейни при тях бюджетното планиране е, трудностите не са толкова много. При генерална дирекция ИНЛО обаче има спецификата, че бюджетните процеси не са линейни. Ние а, използваме повечето от бюджетните средства чрез а, обществени поръчки. В момента имаме около 600 договора а, действащи. Те са за различни размери на разходите, различни типове услуги. Говорим за кейтеринг, автомобили, сгради, строителство, поддръжка и ремонт, е, както и е, за почистването и този тип поддръжка на нашите сгради. А, бих искала да се възползвам от възможността, защото за мен това ще е последната възможност да имам а, възможност да направя пред вас изложение за това какво правим в бюрото по бюджета в рамките на този парламентарен мандат. А, ние съкратихме месечните разходи с, съгласно вашите насоки, например в кейтеринга от 2014 година е, тези разходи бяха към 5 милиона субсидирани разходи за кейтеринг, а сега имаме 0,8 милиона 800 хиляди. С други думи, вече нямаме а, субсидирани договори за отговорностите, на които има институцията, като, например, а, към а, дарения с благотворител, на благотворителни организации и така нататък. Други бюджетни линии нарастваха, като, например, а, в включването във вътрешните услуги на службата за автомобилите Както посочи господин Рюбих в неговия доклад, имаше нарастване 3-4 милиона, но се надявам, че същевременно и това го виждам поне е, аз го виждам е, е, с абсолютно подобрение на качеството, тъй като намали, намаляха оплакването от потребителите. За бюджета за 2020 година това, което искаме е 238,36 милиона евро. Някои от увеличенията се обясняват с спецификата на тази година. А е, това особено въжи за определените срокове за приключване на първата фаза от строителството на, КАТ в, на сградата КАТ в Люксембург. Все още говорим за 2000 души за които има през застъпване от една страна под найем в сграда, а с друга страна имаме разход за доизграждането на сградата. След това за а, програмата Европа, където предлагаме там да се преместят 500 служители в, тази нов, това ново европейско пространство. Също така ще има подготвителни стъпки за възобновяването на сградата СПАК. Имаме и въпроси, свързани с приключване на инвестиционния план, свързан с безопасността, както и реда, бюджетния ред за мебелировка. Ако ми позволите, накрая мога да поясня какво става за, с оборудването на, на депутатските офиси, защото вие го виждате от първа ръка това. За сградата КАТ сградата е почти завършена. Първото източното крило, което е най-голямото, с най-много офиси, с най-голяма степен на заетост в Люксембург. Това ще бъде декември тази година. Има различни разходи, свързани на първо място с изнасяне на и пренасяне, мобили, е, и съответно е, е, енергопотреблението, поради това, че продължава ползването по найем на двете високи сгради, които ползваме под найем от Люксембургското правителство. Искам да благодаря и поздравя моите колеги за това, че вие ще се спомняте като бюджетен орган 2009 ни дадахте 230, 430 милиона бюджет за строителството, 20 милиона сме под този таван, въпреки всички рискове. Като цяло можем да се окаже разхода по-голям, но моите колеги се ангажират да държат нещата под контрол и в рамките на тази бюджетен разчет. Ако има преразход, за рискови елементи, те са компенсирани от други економии. Сега за реконструкцията на сградата СПАК. 2018 година бюрото взе решение като помоли генералния секретар и генерална дирекция ИНЛОН да обявят конкурс за архитектурни проекти за обновяване на сградата с две опции цялостно преустройство и второ цялостно преизграждане на сградата. Резултатът в момента се готви различните генерални дирекции, които имат своите служби тук, участват това. В края на 2019, начало 2020 ще се представи пред бюрото. Бюрото ще вземе решение дали ще се предпочете варианта с преустройство или преизграждане. Какви ще бъдат подготвителните етапи и разходите? Първо, да е, има нужда от технически и изисквания, които ще струват 2,1 милиона, такива са е, прогнозите. На е, помощ за метрис долара, т.е. сертификация за екологичните части на сградата 1,5 милиона – 8,8 милиона за други раз, строителни работи за свър... изграждане на връзки. Тези а, връзки означават, ние трябва да измесим някои функции, които в момента са в тази сграда и да сме сигурни, че по време на строителната а, дейност а, ще имаме функционална зала за бюрото, за квесторите, за председателския съвет, е, техническа е, зала за генералната дирекция, за техническите служби на генерална дирекция Линк, е, също Ньюзрум и услугите свързани с новините, които да функционирам, както и смяна на офисите на председателя на парламента и генералния секретар. Това означава преместване в други сгради и предполага разходи. Що се отнася до сигурността? Виждам, че просрочвам за сигурността. Имаме основно неща, които са свързани с Страсбург, павилиона за проверка за безопасността трябва да е готов 2020 година. За Европа тази програма разходите са в Люксембург и Варшава по 2 милиона, Дъблин, Стокхолм и Прага 1,2 милиона за самото преживяване така Европа. А сега не на последно място за мебелите. Имаме две паралелни развития на нещата на този фронт, но от тях, спомняте си, вие влязахте 2014 във вашите офиси и имаше 203, между другото, оплаквания, които стигнаха до генерална дирекция ИНЛО. Но това, тъй като площа не беше подходяща или за депутата, или за сътрудниците доста неща се направиха междувременно. Поддръжка а, имате е, места за срещи в коридарите, смяна на килимите. Ще има след е, изборното прекъсване, също ще видите някои неща, ще са обновени, за да бъде чисто. Но сградата е на 20 години, т.е. отдавна е минал амортизационния срок е, е, по счетовод за Отчетоводяване, Първоначално разходите смятаха 3,6 милиона годишно, без да навлизам в, пери... в големи подробности. аз подписах разбивката, но имаме 10-дневния период на изчакване, т.е. не мога още да ви кажа колко 10 годишен договор и по искане ще може да се удължи с още 15 години. Ще има много по-екологична, ергономична мебелировка съгласно а, това, което сме заложили в сегашните договори. За първ път, много се радвам, а, имаме а, конкурентен диалог като процедура за обществена поръчка това дава много добър резултат и много по-силна конкуренция, но и по-добри резултати. Другите разходи е, за мебелиране, разбира се, с за новата сграда КАТ, е, която трябва да се мебелира. 4 минути 12 секунди просрочих. Благодаря ви много. Ще се радвам да чуя вашите въпроси и впечатления. Благодаря, госпожо Линус сега реших да постъпим последния начин. Първо ще, след всяка генерална дирекция, ще питам дали докладчика има въпрос към тази дирекция, генерална дирекция. Имате ли въпрос, господин докладчик? Благодаря за изложението. Това е генерална дирекция с много потребности, много работа. Госпожо Линус, благодаря за на е, поднесената информация. Първият ми въпрос е следния. Европа е, такова е, проява ще има в съответно два града с 2 милиона разход и още три града с 1,2. Люксембург има 500 хиляди е, население. Това е малка страна, 4 пъти по-малка от Стокхолм, но парламентариума там ще е по-голям. Той ще струва 2 милиона. Може би да направим преоценка и да направим там по-малък парламентариум, защото в по-малки градове имаме по-малък мащаб, а в Люксембург имаме по-голям парламентариум. Хората не ходят в Люксембург, за да посетят програмата Европа в, в парламентариум. Може да имаме мобилен, мобилна Европа, която е хубаво. Ще вземем като модел, ще направим Тест, не може пилотно да се водят ученици там и това може да е нещо положително за парламентарните избори. Тоест, знаем ли къде ще бъдат първите мобилни бази? знаем ли къде ще бъдете инсталирани? Може да започнем там, където има най-ниска избирателна активност. Ще видим какво ще е положението за следващите избори. Имам и въпроса за тази година за разходите за мебели. Ще имат нови асистенти и депутати, така че може да се премебелира. Казахте 8 милиона за разчетите. Радвам се, че можахте да кажете нещо, защото виждате възможност за економии в тази категория. За сградата СПАК докладчиците в Сянка попитаха за парите там, които са предвидени 12 милиона и питаха дали всички тези пари са необходими, защото сградата трябва да се изпразне така или иначе. А, бюрото това ще го одобри. А, но вие това ще ни го поясните. Това са моите въпроси. Господин Робик, вие сте докладчик сянка, да, но после трябва да направя някакво ограничение, иначе няма да имаме общо а, времето, но нужно за петте генерални дирекции. Благодаря. Въпросът ми е следният. Новата ни шофьорска служба доказа ефикасността си. Предвижда се Предвижда ли се нова версия на софтуера, като се има предвид, че все още трябва да се записват имената на хартия, много се забавя от пътуването, също така поради големия обем документи на хартия. Не може ли просто и автоматично да се регистрира самоличността на депутатите, като се използват картите им? Второ, много Добре си свършихте работата по отношение на залата Люлинг. Би трябвало да има обаче повече информация на екран. На екраните трябва да има информация за това кога отпътуват не само влаковете, но и самолетите. И трябва също така да се появяват на екраните и съобщения, които са актуални в момента. 30 секунди, много ви моля. Да, извинявам се. Благодаря ви. Въпрос за преживяването Европа в Дъблин. Докъде е? ще имаме готовност, готови сме до 2020, защото 2 милиона някъде са предвидени за това. А, дали да останат тези пари или се прехвърлят за следващата година? А, да, давам думата на госпожа Линус отново. Благодаря за тези въпроси и за възможността да поясня някои моменти може би. Първо за а, преживяванията Европа. Да започнем с Дъблин. Съвсем наскоро бяхме на официално посещение заедно с заместник-председателите. Първо заместник-председателя отговаря за градния фонд, заместник-председателя, който е от тази националност и гледахме какви са възможностите, намерихме не трябва да се е, разпалвам, но ще се разпаля. Прекрасна сграда, абсолютно чудесна. В момента да се опитваме да я купим, която не е по-скъпа от днешния наем, който ползваме чрез те наречените административни разчети с комисията. Единственото нещо, което ще е отгоре е, разбира се, инсталирането на самата програма Европа. Много сме доволни от този резултат. Той бе представен на работната група по сградния фонд на следващото заседание на 13 марта тази година, след това пред бюрото и разбира се пред комисията по бюджета. Надявам се, в отговор на докладчика го казвам, единствено да успеем да спазим сроковете, така че тези пари наистина да се освоят. Що се отнася до размера в Люксембург, има две причини, поради които предлагаме инсталацията в Люксембург да е малко по-голяма. Първо, в а, сградата Докат има място на много добра цена. На второ място Люксембург е много особено място. Там а, няма много така да се израза спонтанни посещения на ученици и училища, така да се изразя, има доста посещения, свързани с Европейския съюз. Всички институции имат програми за посетители в този град и много дейности заедно с люксембургските власти, чрез които се заправи анимация на хълма Киршенберг там, а, за мобилния парламентариум. Съжалявам, това е в бюджета на Генерална дирекция комуникация, а не инлоу. Ще поредам а, колеги, на колегите, господин Манка, вашия въпрос. Разбирам, че а, работят по този въпрос. Това мога да кажа. Не знам точно как се движат нещата за а, економия от мебелите. Не мога веднага да ви отговоря, ще ви отговоря след няколко дни, когато ще знаем повече, но говорим не за минимални размери на економии. Той ще има възможности от а, проекта а, за мебелирането за депутатите ще искам от парите, които са запазени за нанасенето на нашите колеги в Люксембург да не се пипат, защото там определено ще ни трябват бюджетни кредити за новата сграда. Тя трябва да се мебелира. Благодаря за това, което казахте за тази сграда. Аз пак да наистина трябва нещо да направим а, за тази сграда, така или иначе, т.е. подготовителните е, дейности е, са необходими. Господин Рубик, благодаря много за това, което казахте за фоето Люли. Е, люлик. Надяваме се да подобрим всички услуги, които са на разположение на депутати и на техните служители в бюджета. Не исках да навлизам в подробности, защото там има толкова много дребни неща, които правим, но а, те са в голяма степен а, в тази посока на промяната на сградите. За плоските екрани, да, ще, определено ще проверим и мисля, че може да се направи доста бързо. Новия софтуер за шофьорските, шофьорската служба. Имаме дискусии с колегите от другата генерална дирекция. Мисля, че е, ще може да се намерят лесни апликации, приложения за да се ползват за депутатите Знаем, че има такава възможност и определено ще я проучим през следващите няколко месеца. Благодаря. Thank you, Madam uh, Linus, um, and let me now move on to the next DG in order to... Благодаря, госпожо Линус. Сега минаваме към следващата генерална дирекция, СЕЙФ, uh, uh, господин Кароца. Merci beaucoup, monsieur rapporteur. Благодаря много. Много се радвам, че мога да ви представя бюджет на Генерална дирекция СЕФ и да ви представя и Генералната дирекция сама по себе си. Както каза господин Клети, в сравнение с е, бюджет на Генерална дирекция ИНЛО, е, Генерална дирекция е, сигурност няма толкова висок бюджет, но е важно да се вземе предвид, че важна част от разходите на Генерална дирекция сигурност се управлява от, от Генерална дирекция ПЕРС, защото бяха интернализирани позициите които по-рано бяха временно, на временни договори. Основните елементи са свързани с сигурност, с пожарната безопасност, Брюксел и Люксембург и допълнително увеличение за общата а, сигурност за Люксембург. А, всичко това е свързано с индексирането за 2019-2020 година. Другите увеличения са свързани с Страсбург, е, тъй като има политика да се отварят нашите сгради в Страсбург е, за работа извън пленарните заседания, да кажем за конференции, но това означава, че трябва да има повече служители по сигурността и по противопожарната безопасност. Същото въжи и е, за сигурността в Брюксел, тъй като се увеличи детската градина. В Люксембург, за разлика от Страсбург и Брюксел, бюджетът е по-висок. Но това е поради факта, че постовете в Люксембург все още не са направени постоянни. Това е не защото сме забравили това си намерение, защото чакаме да станат ясни потребностите на новата сграда КАТА. Ако бяхме провели интернализацията, съгласно съществуващите в момента сгради, щеше да ни се наложи да искаме средства за двойни е, разходи. А след 2020 година служителите ни ще се регрупират в новата сграда КАД. И тогава можем да преминем към тази интернализация. 6,7% от общия бюджет отиват за инвестиции – За 2020 година има намаляване на разходите с около 15%, тъй като има проект за реорганизация на инфраструктурата за сигурност и екипировката, свързана с тази инфраструктура. И така се инвестира в подновяването на съответната екипировка и инфраструктура. В тази връзка почти сме приключили с а, осигуряването на нов материал за сигурност, на ново оборудване в, на трите работни места. И вече започнахме пускането на нови баджове, които ще са много по-сигурни от съществуващите и ще прилагат най-новите налични на пазара технологии. Предвиждаме новите баджове да бъдат въведени в периода преди изборите, за да бъдат предоставени на всички служители и оттам нататък през юни да бъдат предоставени на всички нови депутати и техните асистенти. След интернализацията на е, постовете, е, свързани с сигурността, е, провеждаме политика за пълна професионализация на нашите услуги. 10 години обучение, извинете, 10 дена обучение всяка година са предвидени за нашите служители. Част от това обучение е свързано с рециклирането на старото оборудване за сигурност и част с най-новите развития в областта на сигурността. Трябва да има предвид въздействието на новите технологии. И във връзка с графика заложен от бюрото в тази връзка. Проектът започна от 2015, трябваше да приключи до 2020. От 25 до 30 милиона беше предвидения бюджет и смятаме, че, че до 2020 година ще успеем да приключим работата по този бюджет, т.е. на време. И смятам, че е, ще успеем да свършим това с много по-малко е, пари. Е, предвиждаме близо 22 милиона. Тези спестявания бяха възможни благодарение на едно вътрешно проучване, което направихме инвестирахме в технологии със сигурност, които са изключително економични. И освен това, използвахме част от старите оборудвания за сигурност, които бяха съвместими с новите. И даже спестяванията ще да бъдат още по-високи, ако не се беше увеличил периметъра на сигурност, нещо, което стана след атентатите в Париж и в Брюксел и след а, строителните работи, които бяха проведени в тясно сътрудничество с Генерална дирекция ИНЛО. Има много повече точки на контрол и много повече точки на достъп до сградите в парламента, но въпреки това успяхме да се справим с всичко това в рамките на бюджета. Благодаря ви много. Очаквам вашите въпроси. Благодаря ви много, господин Кароца. Благодаря ви и за това, че спестихте и от времето си за изказване. Господин Манка, имате ли въпроси към Е, генерална дирекция ТРАТ, казва председателя, е, и другите колеги също. Е, имам един въпрос. В началото споменах нещо, за което искам но искам да го подчертая сега. Благодаря ви много, господин генерал директор. Имате опит имаме и натрупан опит в други институции, може да се е, намерят възможности за съвместяване на този експертен опит с други институции и евентуални спестявания. Имате ли, виждате ли евентуални възможности за това? Е, Господин Рюбих, въпросът ми е следният. Получихме Предстои да получим много автомобили с литиеви батерии. Ако се стигне до къси съединения, то може да се стигне до много тежки пожари. Би ли следвало изобщо да се допускат автомобили с литиеви батерии в такива публични гаражи? Има ли информация по въпроса? Edustaja Jäätteenmäki. Kiitoksia. Käytän suomen kieltä nyt. Госпожа Ятемаки, благодаря господин председател, ще се изкажа на фински. Благодаря много за тази подобна презентация. И особено за това, което казахте за сградите – Често в парламента не получаваме достатъчно информация за сградите. Всъщност те са доста голямо перо. Затова е важно да получаваме повече конкретна и подробна информация. Има въпрос за сградата СПАК. Вече няколко години се обсъжда темата и малко се изненадвам, че все още не е взето решение какво да се направи с тази сграда. Ще се ремонтира ли или не? Защо отнема толкова много време да се вземе това решение? Имам също въпрос за 12 милиона евро, които споменахте. За какво по-конкретно са те? Вторият ми въпрос е свързан с не много добро поведение страна на менеджмента. Знам, че част от средствата са за да се предостави професионална помощ за а, е, за потърпевши, когато има проблеми при управлението. Не е ли по-добре да няма такива проблеми и да не се налагат такива разходи? И по въпроса за госпожа Ятематки, на госпожа и Атамаки е за сигурността. А, мога ли да задам няколко въпроса? Не, добре. Нека да видим дали има време за последните въпроси. Това бяха въпроси за Генерална дирекция Инло. Последният въпрос не беше ясно точно към коя генерална дирекция е насочен. Първо по въпросите на господин Манка и господин Рюбих. Е, да започнем от тях и да видим дали има време. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че по отношение на сигурността, темата като цяло не е много лесна. Не е лесно да се намерят възможности за съвместяване на средствата между институциите, тъй като всяка институция е много различна от останалите. И по някой път е изключително трудно тъй като има неща, които за, са важни за нас тук в парламента, но които в комисията и в съвета на практика не са какъвто и да било важен въпрос. Има някои промени в областта на сигурността от последните години. И е, институциите работят все по, във всеко по-тясно сътрудничество. Ето, например, господин Манка за външните предоставящи услуги. Се координираме, що се отнася до информацията за сигурността на съответното място, за да не се дублират услугите. На второ място, в областта на сигурността работим заедно с комисията имаме е, договори, има определени офиси, 30 офиса и работим заедно с комисията по един общ договор и така. Това става дума за информационните бюра. И там работим с комисията и си е, споделяме разходите. Освен това, имаме голям, е, големи успехи. Например, от е, октомври-ноември служителите, постоянните служители на Европейската комисия могат да влизат в Европейския парламент без да бъдат проверявани. Депутатите могат да влизат в съда и в сградите на комисията и на съвета, без да бъдат проверявани. Това е защото сме предприели съответните мерки, свързани с баджовете и съответната координация между акредитационните служби, които издават тези баджове. Има и възможности за сътрудничество с Комитета на регионите, тъй като имаме топла връзка с него и това отново ни позволява възможност за сътрудничество. По някой път обаче има неща, които а, ни обягва, обягват, за това ще ги повторя след промените в, след атентатите в Париж и Брюксел, има голям политически интерес към темата. В Европейския парламент отговорен за сигурността е председателя на парламента. Същото въжи и за комисията, председателят на комисията. И трябва да имаме предвид страните, в които работим. Белгия, Люксембург и Франция, където има различни тип организация по отношение на сигурността. Но председателите на трите институции редовно се срещат и поддържат връзка и с службите, осигуряващи сигурността в съответните страни, нещо, което гарантира по-добро сътрудничество по въпроса на господин Рюбих за защитата на гаражите от евентуални пожари, свързани с литиеви батерии. Това е тема, която за нас е важна. Увеличаваме мерките за, за противопожарна безопасност, инвестираме в тях, работим с Генерална дирекция ИНЛО и предвиждаме реорганизация на паркинга, включително и поради изисквания за по-добра противопожарна безопасност и за по-добър контрол на достъпа до гаражите. Вече имаме доста добър напредък по планирането на мерките за сигурност и мерките свързани с сградното пространство и през месец март се предполага Бюрото на парламента да одобри предвидения проект преди края на този мандат. Госпожи Атемаки, не разбрах съвсем точно вашия въпрос, но мисля, че той е по-скоро подходящ за госпожа Линос. Благодаря ви, господин председател. You, um... Благодаря ви, господин Кароца тъй като имаме още няколко минути, за да разговаряме с вас, нека ви попитам кога можем да очакваме реципрочни действия и от страна на съвета във връзка с, с сигурността на евродепутатите, когато влизат сградата на съвета. Да, е сложно да ви отговаря. но ние бяхме инициаторите на това да проведем сътрудничество с комисията и съда. Обаче все още нямаме споразумение с съвета. Но все пак има, има някои стъпки напред. Знаете, че съветът доста а, набляга на сигурността. Е, но трябва да се има предвид, че различните институции имат различни изисквания. Мисля, че постепенно ще постигнем резултати, може би не същите като тези с комисията и други институции, но може би ще намерим други възможности. Но тъй че със съвет е малко по-сложно. Благодаря ви. Не мисля, че окупаването на съвета в позициите му е изненадващо за нашата комисия. По допълнителния въпрос за сградата Полен Риспак, сега ще продължа и може би, ако след това имаме време за по-подробни дискусии по нея, ще го обсъдим. Сега думата има генералния директор на ГД Писмени преводи, господин Валтер Маврич. 10 минути имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността, която ни давате днес. Благодаря на вас, на господин докладчика, господин Манка и на уважаваните ви колеги. За нас днешното ви заседание е възможност да говорим за услугите по писмен превод и подготовката на бюджета 2020 година с оглед финансирането им. Господин Клети ясно изложи насоките за изготвянето на исканията за финансиране. Ние следваме тези насоки, като вземаме предвид основните функции на ГДМ писмени преводи, както и капацитета, с който разполагаме. Ясно е каква е основната ни функция. Тя всъщност е лесна за обяснение, но е сложна за изпълнение. Основната функция на ГД писмени преводи е да извършва писмени преводи, да редактира текстове, да на почти всички документи, които се изготвят в Европейския парламент, и включително и извън него, когато става дума, например, за взаимодействие с национални парламенти. Имаме и друга функция. Става дума за текстовете на много езици, които разпространяваме сред евродепутатите, но косвено ги разпространяваме и сред гражданите на Европейския съюз. Това са двете ни основни функции. За тяхното изпълнение ни е необходим капацитет. Основният ни актив са човешките ни ресурси, Ние сме най-многочислената генерална дирекция в Европейския парламент. Около 1200 са служителите ни, повечето от тях са в Люксембург. Повечето от тези наши служители са преводачи и административни служители, но има и още 10 различни професионални профила, които имат връзка с писмения превод или пряко, или косвено, като подпомагащи услуги. И всичко това се взема предвид, когато се планира бюджетът. Ще говоря за това по-нататък, но сега искам да благодаря за ролята, за значимостта, която отдавате на тези много високо квалифицирани професионалисти. Особено сега към края на законодателния мандат. Сехме предвид основополагащите принципи, както и двете си основни функции. В резултат от това очертахме три области, в които трябва да се предвиди бюджет. Първо, ефективно изразходване на ресурсите. Второ, иновации. И трето, професионални стандарти. Що се отнася до първата област, ефективното използване на ресурсите, за почти всички присъстващи тук е ясно, че става дума за обема текстове, който произвеждаме и доколко ефикасно се справяме с тази задача. Тук се намесват и външните услуги, които ползваме от страна на наши партньори. Мога да ви дам за пример 2018 година. Тогава сме създали 2,7 милиона страници под формата на различните и наречени многоязични продукти. Възлагането на услуги на външни изпълнители е с дял около 30% от работата ни. По наша оценка разходите за него ще са 8,2 милиона евро. Създали сме също така и система за възлагане на обществени поръчки – Тук има пряка връзка с качеството на външните услуги. Това може би е един от основните елементи, които будят загриженост в една служба, която се смята за най-добрият доставчик на преводи в света. Затова и сега работим по нова система за акредитирането на онези, които възнамеряват да работят като наши външни партньори. Това е първата област на изпълнение на бюджета. Тя може да бъде свързана с втората област – иновациите. Иновациите се разглеждат най-вече през призмата на технологиите. Това са технологии, които са налични на пазара и се разработват между отделните институции и на вътрешно ниво. Става въпрос най-вече за всякакви езикови технологии, които могат да подпомогнат процеса на превод. Ако искаме ефикасно да използваме ресурсите си, трябва да предоставяме и други услуги, които се изискват от евродепутатите и могат да се ползват и от гражданите. Мога да опомена, например, използването на ясен език, език близък до гражданите. В тази втора област по разчети ще са необходими 6,2 милиона евро. Това са двата основни бюджетни реда. Третата област обхваща два бюджетни реда. Те са свързани и двата с професионалните стандарти, които искаме да поддържаме в областта на писмения превод и многоязичието. Казах, че се смята, че сме една от най, един от най-добрите доставчици на преводачески услуги в света Тоест, мнозина са онези, които гледат на нас с възхищение. Смятаме, че сме водещи в света, затова за нас е и дълг да определяме стандартите. Правим го по линия на сътрудничество с университети, програми за организиране на стажове, обучение на служителите ни и споделяне на всички тези знания с други партньори по света. Всички тези четири бюджетни реда възлизат на 14,9 милиона евро. Това финансиране допринася за предоставянето на услуги на особено високо ниво, допринася също така и за многоезичието в парламента. Благодаря, господин Маврич, господин докладчик, господин Рюбих, госпожа Гвардия Забал. Няма желаящи да зададат въпроси. Господин Маврич, Нека аз ви задам един въпрос. В края на 2018 година одобрихме искане за трансфер. Целта бе да се предоставят 3 допълнителни милиона евро за договорно наетите служители. Целта бе справяне с увеличената ви натовареност, прогнозирана в навечерието на изборите. По проекто разчетите за 2020 година обаче се предвижда отново много значително увеличение по ред 1400. Това е бюджетният ред за договорно нетите служители. Става дума за увеличение в размер от 58% в сравнение с 2019 година. Бихте ли разяснили каква е необходимостта за това увеличение? Тъй като допускането би било натовареността на вашата дирекция в началото на новия мандат да е по-ниска в сравнение с края на предходния мандат. Вярно ли е това допускане или не? И ако не, бихте ли обяснили защо? Благодаря, господин председател. Бихме искали бюджетът за възлагането на писмени преводи на външни изпълнители, физически лица или агенции да се разглежда циклично. Трябва да се гледа на планирането за периода от едни избори до следващите. Миналата година бяхме най-натоварени – в сравнение с всички останали периоди от този мандат. Тъй като трябваше да се преведе голям обем документи във връзка с многогодишната финансова рамка и всички свързани с нея актове. Затова и изискахме трансфер по бюджета, който бе намален в началото на годината. Това бе положението през 2018. За 2019 е предвиден бюджет от 5 милиона. Това се дължи главно на факта, че по-голямата част от законодателната работа ще приключи сега през месец май и не очакваме увеличаване в обема на законодателната работа до встъпването в длъжност на новата комисия, т.е. до септември-октомври 2019 година. За това са и предвидени 5 милиона за 2019. Идната година обаче, през 2020 година, предвиждаме започването на обичайната законодателна работа. Тогава бюджетът ще бъде между 8 и 10 милиона евро по наши разчети. Ще се продължи в този дух и през 2021 и 2022 към края на следващия законодателен мандат през последната му година отново ще има увеличение в обема на работата ще се навлезе в нов цикъл на законодателна работа. Това ще се отрази и върху възлагането на услуги на външни изпълнители. Позицията ни е, че първо трябва да се използват всички вътрешни ресурси, едва след това да се прибегне към външни изпълнители. Благодаря, господин Манк. Благодаря. Всяка една институция Независимо от това дали са службите за устен превод или за писмени преводи, има пикове в работата си. Въпросът е как да се справим с тези пикове. Следва ли да възлагаме на външни изпълнители или пък да проверим дали други институции нямат неизползван капацитет. Не бихме ли могли да използваме служители и от други институции, тъй като в крайна сметка в Европейския съюз се работи в пакет? Така може би бихме могли да спестим средства. Какви са възможностите за полезно взаимодействие, за сътрудничество между отделните институции? Благодаря, господин Манка. Ще се опитам да отговоря и на двата въпроса едновременно. Междуинституционалното сътрудничество е много интензивно на ниво писмени преводи. Започнахме работа по това сътрудничество преди много време. Аз съм в парламента от 2004 на сам, и още от тогава се работи по това междуинституционално сътрудничество. Основната област на сътрудничество са информационните технологии. Според нас ресурсите могат да се използват ефективно и чрез ефективно използване на технологиите. Затова сме и разработили много ясни общи информационно-технологични стандарти. Нещо като облак, въпреки че от техническа гледна точка не е облак. Използва се подходът на облака, обаче съхраняваме на едно място преводаческата памет. Винаги, когато ни е необходим някакъв превод от миналото, можем да използваме тази платформа. А по всички други информационно-технологични аспекти изразходваме около 700 000 евро за приключването на циклите. Работим за това те да са новаторски и безопасни едновременно с това. Освен това сме създали една система за балансирано разпределяне на натовареността. Винаги, когато в друга институция има неизползван капацитет, а имаше такъв по време на работата по текстовете за МФР, преди да възложим услуги на външен изпълнител, проверяваме в тази платформа дали можем да използваме този капацитет на друга институция. А, в последно време всички едновременно бяхме много заети, така че бе по-трудно да се използва тази платформа. Но Иначе на тази платформа може да се използва капацитет за всички езици. Сътрудничим си също така и в областта на човешките ресурси. Планираме заедно профилите, от които ще се нуждаем в бъдеще. Говорим за промените в облика на професията, за това какви услуги ще са необходими в областта на многоязичието. Заедно набираме също така и персонал по линия на конкурсите ЕПСО. Thank you, Mr. Um, that ends... Благодаря ви, господин Маврич. Така, да приключваме тази част от заседанието с генерална дирекция ТРАТ писмени преводи. А сега госпожа Анешка Валтер Толмент от Линк, Генерална дирекция Линк. Благодаря ви за тази възможност за обмен на мнения като приключваща тема в това изслушване. Това е за мен уникална възможност, както и за моите колеги, да представя нашето искане за бюджет за 2020 година, но и в контекста на работата, която вършим и услугите, които осигуряваме за депутатите и за целия парламент. Генерална дирекция Линк, това е Генералната дирекция за логистика, устни преводи конференции, отговаря за подкрепата в езиков, логистичен и технически план. А, ние извършихме неодавна реконструкция, имаме ново наименование. Това е в резултат на решение на бюрото от декември 2017 година по стратегията за модернизация на управлението на конференциите. Така бюрото даде на генералния секретар и чрез него на нас мандат да разработим един цялостен подход по обслужване на заседания, срещи и е, други прояви от конферентен тип, е, освен е, традиционните услуги, които имаме. Ние включваме логистичните услуги, подкрепа на е, провеждането на заседания. Това са разпоредители, техници за конференциите е, и разбира се много традиционна служба, която се слави със своето отлично качество, а именно устните преводачи, които работят и в момента на това заседание. Няма да навлизам в подробности по целия бюджет. Сравнението показва, че сме някъде по средата, но не сме най-малката генерална дирекция. Имаме своя принос за осъществяване на мисията за подкрепа на многоезичието. Това след малко ще го представя на вашето внимание. Но сега ми се ще да се задълбоча в този аспект за организирането на конференции. Това е нещо относително ново. Един вълнуващ проект, който също има и съответно бюджетно измерение това, което в момента струваме се е особено важно да се изтъкне, е, че а, управлението на конференциите е, ни показа, че всичко опира до економи на мащаба, подобряване на управлението при предоставянето на различните услуги, които са подкрепа на провеждането на заседанието и други видове срещи в парламента, които се провеждат навсякъде е, и с нашата институция, т.е. да има една точка за контакт на тези, които организират тези прояви, за да предоставим пълно обслужване и също така техническа подкрепа и да помогнем на организаторите на самите срещи, като например заседания на парламентарните комисии и, друг, и други формати от една точка години наред осигуряваме и услуги за провеждане на заседанията на трите основни работни места. Сега предоставяме също обслужване на конференциите на високо равнище, каквито имаше 2018 и тази година интерпарламентарни заседания, срещи с делегации и в бъдеще вече планираме и бъдещи прояви в комисиите на парламента, но продължим и да разширяваме сътрудничеството, като работим с Комитета на регионите и Економически социален комитет и може би да се постараем да отговорим на някои от на болелите въпроси, които поставя господин Манка след малко. Направим го, като използваме иновативни инструменти. Започнахме да разработваме проекта с цел да предоставим един инструмент за регистрация на участниците, Regis, Бедена съм, че всички ще се възползват, ще могат да се възползват от него, не само организациите, организаторите на проявите, депутатите, но и съответните различни служби. Работим заедно с Генерална дирекция Сейфа, за да го предоставим да се ползва и за предоставянето на по-добри услуги в областта на безопасността в парламента. Можем да го доразработваме и в бъдеще. Сега имаме връзка с двата комитета, може това да го разширим и в бъдеще търсим и други начини да бъдем иновативни в осигуряването на конференции. Например, едно приложение за участниците, иновативен инструмент, които ще могат не само да го ползват за регистрация, но да могат да се оправят вътре в парламента, да им се осигурява по този начин и документацията която ще има от полза при заседанието. Това са економии двояки, които са свързани с този е, проект. От една страна обединяване на е, различни видове услуги и съответно освобождаваме ресурс от други генерални дирекции, като поемаме някои функции. Сега генерална дирекция Линк е, отговаря за управление на изложбите под гидата на депутатите. Поехме и логистиката е, за всички дейности в ЕС Планат. Всичко, което се провежда в определено пространство и специално заседателните зали – е, е наша грижа. Това го гледаме като наша задача и, кът, и търсим начини по които да оптимизираме управлението, процесите, да а, осигурим една единна точка за подкрепа и как за това да използваме технологиите. От години а, обновяваме и заседателните зали. Това е непрекъснат процес. Имаме около близо 100 заседателни зали в Брюксел и Страсбург. Разбира се, включвайки и кабините на устните преводачи, всичко свързано с озвучаването го управляваме. Е, ние работиме заедно с, генерал, с дирекция I-тек и разбира се комуникации, за да може да има един екрани, които могат да се използват и за презентации, и за видеоконференции, като други и да имат и други приложения по време на заседанията имаме и други високотехнологични инструменти, които ще дават дигитал, да бъдат дигитален указател а, и а, също да може дигитално да се подписва а, човек а, в а, парламента. Това предполага съответна материална база, инсталациите в залите, което е свързано с бюджетни разходи, които тук са три реда в бюджета а ние искаме увеличение с повече от 11 милиона евро, които ще бъдат предназначени за тази област. Друга тема, която исках да предложа на вашето внимание, вече споменах, е устния превод Както казах, ние работим върху вече постигнатите отлични резултати, но отличните резултати означава, че времето носи промени и те трябва да са а, такива, че да съответстват на променящата институция. Така това ще ни помогне при промената на работните условия на преводачите, които след 4 годишен период миналата година приключи. И най-сетне ще имаме една рамка която ни дава възможност да предлагаме повече време за заседания на многоезични прояви в парламента. Първите примери, за които се сещаме, сега предложихме на парламента, на комисиите, като без допълнителни разходи им даваме възможност да провеждат 4 часови заседание. Повече от 50% от заседанията са по-малки по-кратки от двучасови. Преди не беше така, повечето бяха около 3 часа и тези двучасови или по-малко заседания са разпилени в различно време от деня. И тези, това споразумение на относно работните условия, което бе подкрепено от всички, включително от самите преводачи, отразява това, отразява и необходимостта за баланс между трудовия и и личния а, така, период в едно денонощие. 2018 има а, три пъти повече 3 часови или по-дълги заседания, отколкото преди. Тоест, използва се тази възможност. Има наистина реална нужда, нужда от по-дълги заседания. Ние осигуряваме по, член, по ред 14О5 външни преводачески услуги. Ние го покриваме използваме превода в смесен модел. Колегите, които работят тук в момента са както щатни служители на парламента, така и такива на свободна практика. Но виждате, те работят като един екип и осигуряват е, едно и също високо качество на услугата но все пак исках да заявя едно нещо. Все още трябва да, ви, да мине време, за да видим пълният ефект от всичко това. Първо видяхме повече възможност за предоставяне на повече часове услуги но може да има и по-малко нужда от по-малко преводачи, което може да донесе до съкръщение от 3,5% а, същото, както при генерална дирекция Тарат, всяка година, когато има избори, пада потреблението, така че очакваме да освоим по-малко средства по този ред. Сътрудничим си с другите преводачески служби на другите институции за економии от мащаба, особено що се отнася до управлението на акредитацията и наемането и заплащането на преводачите на свободна практика, които са акредитирани. И а, господин Манка, а, към вашия въпрос, ние обсъждаме, обслужваме а, и други институции. Например, работим за офиса на омбудсмана, за Европейската сметна палата. А, работата в Економическия социален комитет и комитет на регионите също нараства. Повече са поръчките при новите условия на труд за преводачите. Виждаме економии от там, от мащаба. Ще говоря в широк смисъл, използвайки понятието подкрепа на конференциите. Нашите а, сгради са в близост. А, а, ние предлагаме а, нашите средства за, а, за ангажиране на зали, и на комитетите. Е, те са на тяхно разположение. Може и да продължим нататък. Как сме правили и друг път, когато имаме ремонт на зали, можем да включим и повече потребност за обновявали техническо устро... управление на залите. Това ще е за полза на европейския бюджет. Но разбира се, сега това са разделни, и отделни бюджети. И така ще трябва да задълбочим по-нататък прилагането на споразумението между комисията и парламента, което ще се отрази на този бюджетен ред 14. Това исках да ви кажа за сега. Разбира се, ще ви отговаря на въпросите. Благодаря госпожа Валтер Дроп първоначално мисля, имахте въпрос, господин докладче към разходите, обяснение за разходите. Намерихте ли отговор и желаете ли все още да поставите този въпрос? Зададох този е, въпрос, е, но той е и политически, така да се каже. Но това, което искаме да знаем е в момента колко струва може би не днес можем да получим отговор. Не знаем колко струва това. Това е една област. И днес докладчите в Сянка се съгласиха да няма обяснения обяснение на вота. Това е просто самореклама. Ние можем да се рекламираме по друг начин. Ще се постараем постепенно да отпадне тази процедура, но искаме да знаем първо колко струва тя. Но не знам дали можете да ми кажете колко струва обяснението на вота, що се отнася до устния превод. Председателя, може би този въпрос е добре да се отправи към Генерална дирекция финанси. Благодаря, господин председател. За съжаление няма как да дам а, отговор незабавно, но се опитахме да направим едно изчисление просто с а, а, деление, за да видим а, каква част отива за обяснение на вода, каква част от средствата отиват за другите части на пленарните заседания. Но, както знаем, в залите присъстват а, а, трябва да се вземе преди присъстващите депутати и присъстващите служители и преводачи и, и трябва да използваме тази информация, за да изчи... направим изчислението. Да, за момента трябва да се задоволим с този отговор, каза председателя. Други въпроси към генерална дирекция Линк? Няма. Тъй като ни останаха няколко минутки, ще се възползвам от тази възможност. и ще поставя другите първоначално зададени от нашия докладчик господин Манка въпроси с хоризонтален характер, отнасяща се към всички генерални дирекции за сътрудничество между тях. По възможност, ако е, може да ни отговорите, който да е от вас, който пожелая да вземе думата по този въпрос. Както и с други институции, за сътрудничеството с други институции, допълва докладчика. Anyone? Мадам Линус? Някой друг? Госпожа Линус? Господин председател, по въпроса за междуинституционното сътрудничество, е, вашата парламентарна комисия от много време е, подчертава значението на сътрудничеството между институциите и основната цел е да се мобилизират възможно най-много ресурси с възможно най-малко разходи. Всички сме в е, раздел 5 и има възможности за междуинституционно сътрудничество. По някой път има възможности за пряко преструктуриране, да кажем, когато използваме общи услуги като EPS или е, звената за плащане на пенсии на комисията. Е, също има възможности за сътрудничество между административните служби, DGSF, е, е, които са тук, DigiInlo, Генерална дирекция Inlo, но също и Генерална дирекция ITEC. Има и възможност за сътрудничество на конкретни комисии, които обсъждат конкретни теми. И също така се издават общи е, обяви за обществено ни поръчки. По някой път получаваме по-добри цени по този начин, но същевременно има опасност когато правим такива обществени поръчки, да станем твърде големи и да се окаже, че само е един единствен доставчик е способен да предостави услугата на такова мащабно равнище и в крайна сметка така ставаме жертва на монополи. И е, е, за това мога да формулирам следното искане – когато настоявате за междуинституционно сътрудничество, да имате предвид, че трябва също време, но да се намалява бюрократичните изисквания. Защото по някой път при такова сътрудничество се налага издаване на множество фактури, защото дадените средства са в една органи... една институция, а пък услугата се предлага в друга, така че се надявам, че можете да вземете и това предвид. Благодаря, господин Манка. Разполагаме с превод за още 3 минути и половина. Имате възможност да направите заключителните си коментари, така че е, направете тези комен... е, коментари. Е, и включете и въпросите, които не получих отговор днес. Искам да благодаря на всички генерални директори за работата, която вършат и за направените интересни изказвания днес. В доклада си ще спомена това искане за междуинституционно сътрудничество. В бюрото се обърнах към генералния секретар господин Веле с въпрос по темата и той каза, че може да има възможности за подобряване на сътрудничеството. Същевременно Господин Клети спомена въпроса за, двойно, за издаването на множество фактури. Ще взема и това предвид. Преди 10 години имаше възможности за спестяване на милиони евро, евро посредством на междунар... междуинституционно сътрудничество. Ясно е, че винаги има как да се подобрят нещата но за да стане това е необходимо сътрудничеството на всички генерални дирекции. Бих желал да благодаря на всички ви и да е, очаквам да си сътрудничим добре. Сигурен съм, че ще продължим да подобряваме нещата. Е, вижда се вече, че е отбелязан напредък през последните години. И това е именно поради амбицията и желанието да се подобрят нещата. Благодаря много, господин Манка. Благодаря. Нека и аз да благодаря най-сърдечно на четирите генерални дирекции, представени тук, за участието им в днешното заседание, както и в по-общ план за това, че ни помагат да си вършим работата ежедневно. Благодаря. Следващото заседание на Комисията по бюджета ще бъде проведено на 7 март, четвъртък. С това заседанието приключва. Продължаваме с заседание на координаторите при закрити врата. 20 seconds left.